Okay, well, welcome everybody. Добър ден, добре дошли. Приветствам всички. Имам някои съобщения преди да започнем. Първо, официално трябва да попитам дали има възражение срещу дневния ред. Не. Дневният ред е прият. Съобщенията на председателя по очевидни причини ще бъдат направени в края на заседанието. Разбира се, първо трябва да изслушаме министрите. Много се радваме, че сред нас се намират министрите на финансите на Франция и Германия. Вече имахме економически диалози с Унгария, Белгия и Испания и сега можем да кажем, че имаме този нов инструмент за засилване на политическия дебат и той се развива, този инструмент. Очакваме скоро време да се срещнем и с председателя на Еврогрупата. Получих също потвърждение от министра на финансите на ЕКОН, който ще ни посети на 25 февруари. По въпросите и отговорите, времето за тях, политическите групи вече предоставиха списъците на тези, които ще се изказват. Имаме 14 възможности за въпроси и отговори. Списъкът беше подготвен от координаторите или техните заместници и отделни депутати възоснова на системата ДОНТ. Искам да кажа, че има хора, които са потвърдили своето участие, така че имаме 5 минути за отговори и, извине, за въпроси и отговори. Ако вашият въпрос трябва 5 минути, няма да имате време за отговор. И тъй като не искам да ви прекъсвам, само искам да ви кажа, че времето ни изтича. Също така, моля, посочвайте към кого е отправен вашия въпрос. Не задавайте три въпроса и на двамата министри в рамките на 5 минутни отрязък за въпроси и за отговор. Ако може да сте по-целенасочени, това ще бъде много полезно. И извинете, господа министри, че може би ще съм неучтива, но ще бъда много стриктна, що се отнася до времето за вашите изказвания. Ще бъда също много твърда и за вашето време за изказване. Вие ще се изказвате в продължение на 7 минути, когато ви се дава думата. Часовника е, е пред вас. Извинявайте, че съм толкова неучтива, но това са правилата на координаторите. Ако имате някакви жалби, моля, разговаряйте с координаторите. Господин Шойбле ще бъде пръв. Заповядайте, Волком. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да ви благодаря за тази възможност да се изкажа днес пред вас, пред вашата комисия. Благодаря за възможността да проведем разговор, за възможността да ви разкажа какво се случва в Германия, в Съюза като цяло. Дадоха ми ограничено време, ще се опитам да се съобразя с него. Първо, по отношение на положението в Германия. Дори и в нашата страна економическото положение не е същото такова каквото беше, както е навсякъде в Европа. Миналата седмица разгледахме проекто бюджет на страната за 2014 година, взехме решение. Спазили сме всички изисквания по отношение на бюджета. Видяхме доклада на комисията относно дисбалансите в бюджета. Оказва се, че сме изпълнили и изискването по отношение на дисбалансите. В Германия проведохме много разговори по отношение на скоростта на намаляване на дефицита – Мисля, че ние сме на прав път, е, установили сме необходимото темпо, действаме както трябва. Толкова за Германия по отношение на Европа. През последните седмици взехме важни решения. Например, има споразумение за плащането на следващия транш за Гърция. В Германия дебата не беше безпроблемен. Миналия петък разгледахме измененията на меморандума за разбирателство с Гърция. Имаме нужда сега от одобрението на нашия парламент. Имаме широка подкрепа. Всъщност всички политически групи, с изключение на една, бяха за отпускането на следващия транш за Гърция. Тук няма да навлизам в допълнителни подробности. Имаме зелена светлина Трябва да направя един коментар с общ характер. Ние сме убедени, че по отношение на проблемите с общата ни валута и с паричния съюз, те могат да бъдат разрешени постепенно. И това ще бъде подчертано и на дебата утре в рамките на Екофин и във връзка с банковия надзор. Разликите между 17-те държави членки, които са част от еврозоната и 10-те държави членки, които още не са част от еврозоната, не трябва да се задълбочават. Винаги трябва да действаме така, че онези от 10-те държави членки, които искат да се присъединят, не трябва да се сблъскват с допълнителни трудности. Утре на Екофин ще говорим за банковия надзор в Европа, ще говорим и по други въпроси. И така, отново повтарям, проблемите трябва да се решават постепенно. Всички проблеми свързани с общата ни валута. Тук има два подхода. От една страна, за да се разрешат проблемите, можем да приемем мерки, които да променят съществуващото положение в е, държавите членки. В петък представих пред Бундестага всички мерки, които са предприяти от Гърция, напредъка, който е постигнат във връзка с е, макроекономическото положение там. Естествено, Гърция трябва да продължи по този път, но пътя е правилен. И отново казвам, трябва да се действа постепенно. Не трябва да се прави погрешна стъпка в грешното време или да се предоставят погрешни стимули. Трябва да се взимат точните решения и всички трябва да са наясно с тези решения. Има нужда от структурни мерки, трябва да се намали дефицита. Такива мерки ще бъдат прияти само ако е налице необходимия натиск, който да гарантира действията. Още един аспект има тук и това е доверието. Доверието в финансовите пазари. Държавният дълг вече се превърна в основен риск след това, което се случи с Lehman Brothers. Има други страни, не само Гърция, които имат високо ниво на задлъжнялост прямо БВП. Решенията, които взимаме в Европа не са лесни. Пазарите могат да бъдат убедени лека по лека. Това не може да стане за една вечер. Естествено, трябва да се разчита на съществуващите договори. През последните две години направихме точно това по отношение на фискалния пакт, по отношение на европейския семестър и така нататък. Когато става въпрос обаче за по-масштабни и институционални промени, може да се наложи да има и промяна в договорите. Федералното правителство е подготвено за нещо подобно. Не можем да чакаме. Проблемите трябва да бъдат решени и съответно ние трябва да действаме прагматично. И почти приключвам. Обедени сме, че в Европа трябва да има политика на устойчив растеж. Единственият начин да се постигне такава политика е да имаме и финансова политика, която е устойчива. Това е предварителното условие, като не трябва да се забравят демографските тенденции, онова, което се случва в развиващите си економики, не трябва да се забравя социалната пирамида във всяка една страна. Ние може да бъдем на водеща позиция само ако заложим на иновациите. Знам, че някои се изкушават да прилагат твърде голям натиск. Да, има нужда от натиск. От друга страна обаче економическите решения и структурните промени трябва да вървят ръка за ръка. И ние трябва да действаме така, както го правим последните две години и половина. Благодаря. I'm, I'm without... Благодаря ви. И без да губим време, продължава. А всъщност не, времето го спазваме. Сега давам думата на министера на финансите на Франция. Заповядайте, Пьер. Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, уважаеми депутати, много благодаря за тази покана, която с радост приех. За мен е удоволствие да се изказвам тук пред Европейския парламент. Аз самия съм бил депутат два мандата и добре познавам парламента. Знам колко е тежка вашата работа, особено сега в тежките времена, в които живеем. И въпреки, че сега съм на друга длъжност, не забравям за работата тук. Тя е част от моята лична история. Бих искал да говоря първо за ситуацията във Франция, но после ще говоря за Европа. Ние знаете, че искаме да укрепим конкурентоспособността на Европа, да премахнем неравновесията, които съществуват и то са дълбоко вкоренени в френската економика. 10% е безработицата в момента – растежът се забавя и за разлика от германските ни приятели имаме много висока степен на държавния дълг. И ние трябва да гарантираме намалялата през последните години конкурентоспособност може да се върне до предишните нива и да нараства. За целта трябва да намалим дълга първо. Отрешаващо значение значение Франция да реши по кой път да тръгне. Трябва да намалим дефицита до 3% от БВП до 2013 година. Трябва да решим структурните проблеми в публичния бюджет през последните 6 месеца подготвихме, представихме 6 проекто закона. Те се разглеждат в момента от френския парламент стремим се да запазим преди всичко социалната справедливост. Това е първия стълб на нашата стратегия. Втория стълб е Европа. Ние работим съвместно с германските ни партньори и за това особено се радвам, че съм тук заедно с моя колега, господин Шойбле. Нашата стратегия във втория стълб е основан върху четири приоритета. Първо, решаване проблемите на страните в затруднена ситуация. Миналата седмица бяха решени някои от проблемите на Гърция. И това ни позволява да създадем една ситуация – която може да се възстанови конкурентоспособността. Вторият ни приоритет е банковият съюз. Ние знаем, че недостатъчната нормативна уредба в сферата на финансите беше една от основните причини на кризата. Ние искаме да създадем правна уредба, която да бъде изпълнявана в тази насока. Трето, трябва да разгледаме пакта за растежа за еврозоната и третият стълб на нашата стратегия е конкурентоспособността. Нашият президент наскоро обяви конкурентоспособността за един от приоритетите в Франция – Предвижда се законодателство, което ще позволи по-добър достъп на предприятията до финансиране. Ще бъдат извършени изключително необходимите реформи на трудовия пазар. И ако можем да постигнем всичко това, ако Франция може да възвърне важната си роля в Европа и повиши конкурентоспособността, това ще бъде добре и за Европа, и сега за еврозоната и ролята на Европа в нашия проект. Еврозоната е една добра структура, но все още трябва да се извърши допълнителна работа, трябва да се заложат механизми за стабилност. Трябва да осъзнаем, че много държави членки се сблъскват с сложни проблеми. Тези проблеми трябва да бъдат много ясно очертани и съответно решени. Смятам, че най-важното е солидарността. За мен европейската криза е криза на интеграцията. Ние не се интегрирахме достатъчно бързо. Затова трябва да финализираме еврозоната като структура и трябва да разполагаме с инструментариум, гарантиращ солидарност. Има някои предложения, които, разбира се, ще бъдат разработени по-късно. Първо, предложението ни е да отчетем че имаме 27 различни бюджета, но трябва да намерим средства за финансиране на ключови области, като конкурентоспособност и гарантиране на заедостта. Втори въпрос е обединяването и взаимното гарантиране на дълга. Това трябва да се разгледа в контекста на бюджетните въпроси. При това съвместно с увеличаването на демократичното доверие към еврозоната. От една страна стои въпросът с националните парламенти, но трябва да разгледаме ролята на Европейския парламент. И аз поставих този въпрос преди няколко дни. Защо да нямаме една комисия, която да състои от лица, избрани от гражданите на Европа? И тази комисия трябва да разглежда въпросите на европейския бюджет. Трябва да разгледаме ролята на изпълнителната власт в еврозоната – трябва да има лице, което да отговаря за бюджетните въпроси и ако се въведе механизъм за солидарност и други подобни мерки, ние трябва също така да упражняваме дисциплина, за да работят тези механизми добре. Например, бюджетна дисциплина е необходима, за да се гарантира обединяване и взаимно гарантиране на дълга. Аз не съм против е, по принцип преразвеждането на договорите, за което говореше колегата Шойбле, но ние трябва да гарантираме добро управление сега и след това да преминем към по-дългосрочни въпроси. Мисля, че ако започнем да предприемем тези стъпки, ще успеем да възвърнем доверието на гражданите към нас. Разбира се, пътят ни е дълъг, но в момента имаме възможност да започнем да решаваме тези проблеми. Ние ще ги обсъждаме и по-късно освен това, нека да забравяме за европейските избори през 2014 година. Те ни дават само по-малко от една година, за да преосмислим европейския проект и да обмисли мандата на Европейския парламент, така че той да може да решава по-ефективно проблемите в бъдеще. Франция ще работи за осигуряване на солидарността и по-доброто управление ви. Сега веднага преминаваме към въпросите. От НЕП първият въпрос ще зададе Пабло. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е към господин Шойбле. Испанец съм по границата между Франция и Испания се намират някои предприятия, които са изключително затруднени при намирането на кредит. докато в Франция такива предприятия се създават от нулата почти безплатно, без никакви разходи. А, какво мислите за това? Това изкривява конкуренцията в Европейския съюз. Миналата седмица чухме много ясно изразено становище а, в доклада Тисен. Какви елементи според вас ще бъдат от основно значение за получаване на мандат, мандат при кипърското председателство? Волган, към те беше въпросът. Ich glaube, wir haben bei der Bankenaufsicht... Äh, по отношение на банковия надзор, струва ми се, че има е, два проблема, които, е, по които трябва да е, работим. Не съм сигурен, но се надявам, че утре ще съгласуваме мандат в Екофин – по отношение на управлението, това е първият проблем. Смятам, че трябва да се е, помнят двете неща, които споменах. Първо, трябва да отстояваме независимостта на Европейската централна банка и за това трябва ясно да се разграничава паричната политика и банковия надзор. Е, задължително е. Второ, нуждаем се от норми, тъй, че у нези страни, които не са членове на еврозоната, това беше казано и от държавните и правителствените ръ... ръководители, да бъдат на равна нога по отношение на банковия надзор. Дали ще стигнем до споразумение по тези въпроси утре, не знае, не мога да предскажа това. Второ, ако ми позволите, ето какво е моето впечатление. Очакванията във връзка с банковия надзор с финансирането на компаниите, може би са прекалени. Важно е да се припомни, че решението от 29 юни на държавните и правителствените ръководители беше във връзка с банковия надзор, щом започнем работим, да работим по този въпрос, да се въведе изискване за отделяне между риска за публичното финансиране и пряката банкова рекапитализация, като имаше и допълнително изискване във връзка с Европейския механизъм за стабилност. По това постигнахме съгласие. За това когато там се стигна до банкова рекапитализация, имаше пряко искане от съответната държава и за надзора също се споразумяхме пряко с нея. За това ми се струва важно да се помни,

как стои въпроса с изплащанията? Какъв е капацитета на този механизъм за банкова рекапитализация? Е, може би няма да можем да рекапитализираме е, в цяла Европа. Е, нали? Това е като в снега в Пиренеите. Няма да се стопи толкова бързо. Трябва да видим какво точно може да постигне механизмът и какви плащания могат да бъдат отпуснати до 2014 година. Вижте какъв е опита от кризата през 2008 година. В Германия е, обхватът е, на банковата рекапитализация през тази година бе същият, както в други години. Това е предпазна стена, така да се каже, е, но с нея не разполагат държавите членки, а само отделни банки. Пабло, искаш да допълниш въпроса си ли? Да, съвсем накратко. Имам една минута, която ми е останала. След като бъде постигнато споразумение, а аз се надявам, че председателството ще получи през следващата седмица мандат, ще имаме възможност пряко да капитализираме банките. Така ли? Благодаря, господин министр. Е, Мисля, че това го казах. Не, не. Не пряко. Първо трябва да съгласуваме мандата и след като това бъде постигнато, ще има законодателен процес, който трябва да бъде изведен до край. Това ще изисква известно време. А следващата година трябва да конструирате капацитета за надлежен банков надзор. Това пак ще отнеме известно време, но след като банковия надзор вече е на лице, ще има възможност за пряка рекапитализация, но при спазване на условието всъщност на условията. Е, очевидно, че ще има надзор. Всичко това ще се държи под око от е, е, близо и изкъсо. Не би трябвало да подхранваме а, нереалистични очаквания. Испания е в еврогрупата, в еврозоната и много се, рад, се надявам, че ще се умеем тези процеси да ги приключим рано и банковата рекапитализация ще бъде направена възможна чрез механизма, който споменах и посредством а, испанската държава. Говорих а, най-напред, че трябва да постигне мандат. Мисля обаче, че е преувеличено да се твърди, че а, държавите ще имат имат възможност пряко да рекапитализират веднага. Благодаря. Следващия път ще заложим часовника. Сега за социалистите Елиса. Благодаря. Моя въпрос също е към министър Шойбле. Благодаря за това, че дойдохте при нас. Три много кратки въпроса. Първо, Германия проявява голямо уважение към правните основания, независимо за каква интервенция става въпрос, искам да попитам дали сте се натъквали на някакви проблеми по отношение на правните основания, свързани с работата на тройката в Европейския съюз. На второ място, видяхме някои неочаквани резултати по отношение на определени калкулации и сметки. Стана ясно, че ако се използва целият марш, с който разполагаме по отношение на фискалния пакт, би могло да има по-добри резултати. Съгласни ли сте с е, една такава теза? Какво ще кажете освен това във връзка с бюджетната дисциплина, Волфганг? Мисля, че работата на тройката отговаря на онова, което е предвидено в законодателството. Тройката беше помолена да започне работа във връзка с фонда за спасяване. Тя трябваше да изготвя доклади и да разговаря с правителствата на съответните държави. Мисля, че тройката се справя отлично. На второ място, политиката според мен е успешна. Постигнахме голям напредък в двете страни по програмата Португалия и Ирландия. Ирландия се връща на пазарите, Португалия е близо до едно такова завръщане. Имаме конкретен проблем с Гърция. Естествено, той ни създава големи главоболен, но както вече ви казах, миналия петък в германския парламент вече очертах онова, което е постигнала Гърция – Виждаме, че можем да работим заедно. В Гърция обаче проблемите са много по-дълбоки и като че ли малко ги подценихме. Онова, което Гърция трябва да направи е свързано с огромни жертви, като се имат предвид е, разпоредбите в еврозоната. Миналата седмица аз участвах в интензивни разговори с Международния е, валутен фонд и с тройката. Аз мисля, че ако Гърция продължи по този път, тя ще стигне до успех. Другите страни вече са близо до успеха. По отношение на Испания имаме специфичен проблем. Банковия сектор. За този проблем имаме решение. Испания всъщност страда от а, отровената атмосфера в други страни. Отново Елиса Ферери има думата. Господин министър, ще говори португалски Елиса Ферера, казва председателката. Отново Елиса Ферейра. Разбирам онова, което казвате, но безработицата в някои страни, особено сред младите, е около 50 и над 50% и тръгнахме по наклонената плоскост и не знаем къде ще стигнем в крайна сметка. Повечето економики ще пораснат с по-малко от 1%, съответно няма никакво бъдеще за Европа. За каква промяна говорим тогава? Министър Шойбле. Да, това е така. И имаме обаче на лице един въпрос. Кое е причината и кое е следствието? Мисля, че тук нямаме разминавания. Ние сме убедени, че устойчивия растеж ще се появи само ако се предприемат необходимите мерки – и аз мисля, че в Испания и в други страни такъв растеж ще се появи. Знам, че младежката безработица е много голяма. Ние разговаряхме с испанските колеги е, и искахме да видим какво може да се направи, за да се реши този проблем с младежката безработица. Сега от Алде Волф Клинц. Благодаря ви. Първо, Въпрос към господин министр Шойбле. Европа е съюз на ценности. Това означава, че и държавите, и отделните хора трябва да зачитат другите държави, съответно хора. Като че ли през миналите години наблюдавахме нещо по-различно. Ако видим тиражните вестници, те говореха за фалит бюджета на Гърция. И имаше много други неща, които бяха според мен неправилни. Смятам, че е важно да има надлежна комуникация с правителствата и с гражданите. И искам да ви попитам също така за това как смятате да подобрите ситуацията с безработицата или по-скоро с заетостта. Към френски министр, за изкупуването на дълга в еврозоната, когато програмата за Гърция беше предложена, започнаха спекулации. Смята ли, че може да бъде успешен такъв подход? Вторият въпрос е за политическия съюз. От самото начало беше ясно, че евро, евро еврото, извинете, може да бъде успешно само при условие, че има реален политически съюз, какъвто е Европейския съюз. Но някои хора говорят, че първо трябва да има солидарност и едва след това трябва да има политически съюз. Други хора пък казваха, че първо трябва политическия съюз да бъде създаден първо и след това да се осигурява солидарност. Кой подход според вас е по-добър? Трябва сега да разделя времето. Вълган, първо вие ще отговорите, но вие моля да се ограничите с две минути и половина, за да има време за втория въпрос. Ще оставя повечето време на Пьер, господин Клинц. Преди две години и половина казах в германския парламент, че трябва да уважаваме исканията на хората в Гърция. И през това време ние видяхме много протести, демонстрации и разбира се някои медии прекалиха и ние всички пострадахме от това. Също така видях гърци, които протестираха облечени в нацистски униформи. Правителствата трябва да са отговорни и трябва да казват кое е възможно. И трябва гръцкото правителство непрекъснато казва на гърците, че трябва да се полагат усилия. Политически елит в Гърция предаде своя народ в миналото. Back. По отношение обратното изкупуване е, на дълга, нещо, което не е все още започнало, нямам безпокойства. Това зависи е, от е, волята на гръцките компетентни органи и разбира се от условията. Става дума за органи, които са упростили дълга близо 30% от първоначалната му стойност. Е, операцията е, не е чак толкова е, лесна да си я представим. Знаем, че госпожа Лагард беше в Париж в петък, аз се срещнах с нея. Тя е по-скоро оптимист скептично настроена за механизма. Е, въпросът е, че трябва да се действа бързо, защото за незабавен превод трябва да вземем решение на 13 декември. Ако се подходи реалистично, е, няма опасения, е, няма основания за безпокойство. По отношение на политическия съюз, това, което твърди президента на Френската република е, че трябва да има солидарна интеграция в бюджет, в социална сфера. Би трябвало да се действа с по-интеграционно настроение, но във всеки случай с много голяма е, солидарност. Аз е, във Франция се борих е, за договора и одобрявам това, което сме постигнали. Ако не постигнем успех в социална Европа, нашите граждани няма да ни позволя да напреднем много повече. Но съм съгласен с казаното от колегата Вовген. Трябва и в двете направления да вървим заедно. Едното от тях задължително е социална Европа. Бих казал, че първото нещо обаче е снемане на дълга от дневния ред. Не би трябвало да обещаваме разни футуристични съюзи. Не, ние искаме двете неща да вървят ръка за ръка и това ще го направим заедно с Германия. Only... Благодаря ви. Това беше само 30 секунди по-дълго. Госпожа Свинбърн от Европейските консерватори. Благодаря ви, госпожо председател. Към френския министр, ако ми позволите. В реч тази сутрин в Токио господин Ноер, ръководителя на Националната френска банка, каза, че е необходимо да се подобри състоянието на публичните финанси във Франция и това означава, че той предполага, че трябва още много повече да се направи. Вие говорихте, че ще решите проблема с структурния дефицит, но предвид твърде различните вярвания на инвеститори за економиката, финансите на Франция, на еврозоната, какво смятате, че трябва да се направи, за да се подобри дългосрочната конкурентоспособност на Франция да бъдат привлечени дългосрочни инвестиции? Благодаря ви. Вашият въпрос ми се струва е свързан по-скоро с положението във Франция. Казах, че това е економика, която остава солидна и силна, с много силни механизми и е, инструменти. Е, с диверсификация, е, множествени услуги, инфраструктура, научни изследвания с признато качество, но през последните години губим от към конкурентоспособност. 10% е безработицата, 91% от БВП е вътрешния дълг, дефицитът ни е 70 милиарда, за разлика от този при германските ни приятели. Това, което трябва да направим е заедно да се изправим пред всички тези трудности, така че страната да се изправи на крага. да възстановим конкурентоспособността, да намалим дефицита, за който говорих, да възстановим капацитета на производителността и също така да се възстановим в социален план. За това в този триптих, за който говорих, трябва най-напред да снижим дълга, да възстановим доверието, включително в еврозоната и накрая да се обърнем към конкурентоспособността. Структурните реформи, които се искат от Франция, сме решили да ги направим. Във връзка с подоходния данък, за който говорих, Приели сме план от 35 мерки за подобряване на конкурентоспособността. От данъчна стабилност до модернизация на администрацията, упростяване на отношенията и с предприятията, развитие на новаторството, стимулиране на научните изследвания, подобряване на качеството на обучението. Ако правителството се изправи лице в лице с всички тези трудности, трябва да се добави и друг един въпрос, разбира се, реформата на пазара на труда. Тук водим преговори с социалните партньори, за да осигурим заетост. Е, трябва да дадем повече сигурност на работниците. Има прекалено много несигурност за работниците в момента във Франция. Така ще създадем повече предвидимост е, за индустриалното развитие. И накрая ще добавим и повече гъвкавост е, в управлението на бъдещите отношения. Струва ми се, че това е един напълно логичен ансамбъл. Извън стереотипите, мога да кажа, че Франция така или иначе вече е достатъчно привлекателно място за инвеститорите. Второ, втора по привлекателност в Европа. Значи не сме чак толкова зле. Е, второ, като погледнем финансирането на нашия дълг в момента, сега имаме много е, ниски лихвени проценти, поради това, че дългът ни е с много високо качество. А, е, но а, трябва а, да а, бъдем по-решителни през следващите 5 години с намаляване на безработицата, с намаляване на дълга, а, да стабилизираме публичните финанси, а, да стабилизираме публичните разходи доходи и това означава да променим из основи е, френската економика, е, за да повишим производителността и конкурентоспособността. Това е, е амбициозна цел е, тя ще отнеме време да се постигне всичко това през 2013 е, година. Не е лесно, защото имаме е, слаб растеж в момента. Не можем до година да преодолеем и така 30 милиарда дефицит, но това е път по който сме тръгнали и смятаме, че ще постигнем целите си в съответния срок. Съвсем накратко подозирам, че знам отговора на този въпрос. Значи, вие смятате, че кредитните агенции, агенциите за кредитен рейтинг се объркаха по някакъв начин. Ами вижте, е, една е, от агенциите за кредитен рейтинг е, запази по-скоро положителното си становище, другата запази неутрална позиция. Ние така се нагаждаме, да, ако мога в този смисъл да се изразя. Благодаря, Шамба Опесе, сега от Зелени. Е, Въпросът ми е към господин Френският министр на економиката и финансите. Господин Московиси, бихте ли ни разяснили във връзка с банковата реформа, която желае много бързо, очевидно, да предприеме френското правителство, защото проектът ще бъде внесен до края на годината в Министерския съвет. Това е проект за банкова реформа като контрапункт на разискванията в Европа, в Европейския съюз, оглед на банковия съюз. Доколко е наистина контрапункт и доколко е в съответствие? Вие като че ли се стремите към оздравяване на банковия сектор? ще има нов режим на прекратяване на съществуването на банките в случай на кризи и ще има укрепване на контрола макрофинансовия надзор. Господин министре, как, какъв е ключовият момент? Е, стриктното разделяне е, между вложителската и кредитната дейност на банките от една страна и операциите на пазара от друга страна. Какво бихте ни казали за това? Е, от друга страна, нека си припомним доклада Ликане. Ликанен. Вашият проект явно позволява да се а, ограничат а, някои операции в рамките на дружествата майки в банковия сектор. По този начин не увековечавате ли риска и не правите ли всичко още по-рисково? Добре започнахте въпроса си, не така положително го завършихте, поне така прозвуча в моите уши. Вижте, господин евродепутат, ние искаме да изпълним ангажиментите поети от е, президента на Френската република е, по време на предизборната му кампания. Да разделим вложителската дейност и заемната дейност от спекулативната дейност. Значи е, всичко е стриктно пропорционално на нуждите от финансиране на економиката. За да постигнем това, е, ние ще спазваме препоръките на е, доклада Ликанен. Аз преди няколко седмици се срещнах с докладчика, впрочем многократно съм се виждала с него. Целта е, е да се отделят онези дейности на банките, които нямат връзка пряка с техните клиенти. Нали, фактически по този начин обхващаме почти всички пазарни операции. Искаме нещо, което е по-прагматично и пак казвам, целта му е, е да разделим това, което има стрикно економическа цел от това, което си е чисто и просто спекулативно. Естествено, това изисква капацитет за прекратяване, преструктуриране. Защо? освен това, цялата тази дейност, спекулативната, много се отразява върху и се влияе от пазарите на суровини. В Франция банковия сектор е изключително важен от гледна точка и на заетост. Ние възприемаме модела на универсалната банка. Ние не искаме да нарушаваме този модел, който би накърни, което би накърнило нашата конкурентоспособност нали, и способността да устоим на е, финансовата криза. Ние всъщност е, е, следваме много скрупулезно обещанията на Франсуа Ланд като кандидат – но не съм е, почувствал е, участниците на пазара да проявяват е, недоверие. Те бяха очаровани, една част от тях, разбира се, е, от това, което предлагаме, но някои други пък, включително явно и вие, смятате, че не е, стигаме достатъчно далеч. Е, но това е реална реформа, задълбочена реформа, базирана върху консенсус и опряна върху структури, които са доказали своята резултатност. Справяме се отлично. 4 минути и половина. Преминаваме нататък към Европейската обединена левица Юрген Клуте. Благодаря. Шаран, един въпрос към министра Шойбле. По-рано споменахте политиката на тройката, която трябва да успее. Как обяснявате тази все по-задълбочаваща се разлика между бедни и богати в Европа? В Гърция банките се оказват под все по-голям натиск, защото хората не могат да си плащат заемите, ипотеките. Ако погледнете немските медии от последните няколко месеца, ще видите, че там се говори само за крайни економии. Крайните економии водят до отрицателно влияние, дори по отношение на експортната политика. Какво ще направите, съответно, за да запълните тази пропаст между бедни и богати. На второ място, какви политики ще приемете, за да се създаде устойчива заетост за всички, като си има предвид, че всички страни искат да намалят своите бюджети. И на трето място, приемането сред гражданите на тези политики. Как да засилим доверието в гражданите, като си има предвид, че те в момента страдат и то неимоверно. Е the, the Министър Шойбле. Отговора на последния въпрос е следния. Ние полагаме максимални усилия. Разглеждаме съотношенията. Има различни мнения, различни позиции, но се опитваме да представим нещата максимално ясно. Не можем да обвиняваме Европейския съюз или еврозоната за всеки отделен проблем или пък правителствата. Аз винаги подчертавам това – в Германия, когато говоря, винаги казвам, че ако искаме да имаме устойчив растеж, не може да го постигнем чрез все по-голяма задлъжнялост. Погледнете всички проучвания, които са направени, всички анализи. А ако искате устойчив растеж, не може да има твърде голямо високо ниво на задлъжнялостта. Миналия петък говорих пред германския Бундестаг – Ставаше дума за еврогрупата. Всички минават през процес на трансформация. Какво стана преди 20 години? Имахме Варшавския договор, а промените от тогава насам са неимоверни. Няма лесни изходи от настоящото положение. Не трябва да се заблуждаваме. По отношение на бедните и богатите, много статистически данни има в тази връзка. Всъщност един анализ на немското правителство показва, че има сериозни предизвикателства, които се дължат на глобализацията. Ако погледнете трудовите пазари, как те са се променили и все още се променят, ще видите, че ние сме в конкуренция с целия останал свят е, по отношение на създаването на работни места. Вижте какво се случва в Бангладеш, например. Погледнете немската текстилна индустрия. Тя е в опадък. Преди 10 години знаехме, че това е неизбежно, само че не съюза трябва да бъде обвиняван. Това са предизвикателства, които трябва да бъдат решени и то чрез политики, които да ни дадат възможност да имаме реална конкурентоспособна економика, основана на, на иновациите. Какво можем да направим иначе като альтернатива? Да се върнем към ситуацията в Източна Европа преди 90-та година. Благодаря. Искате ли да кажете още нещо, Юрген? Да. Всъщност, не чух нищо за конкретните мерки. Може ли да сте малко по-конкретен? Какви конкретни мерки може да имаме за днешния ден? Стимули, данъчни мерки, министъра. В Германия през последните две години водим такъв дебат – преди 2010 година финансовото министерство беше критикувано, защото се смяташе, че намаляваме дефицита твърде бързо и това е опасно за растежа. Колегите от комисията от САЩ се притесняваха относно тези политики. Междувременно, ако погледнете всички международни анализи на положението, ще видите, че ние спазваме изискванията на европейското вторично законодателство. Това едва ли е така за всички държави членки. Имаме доклад на ОИСР, който казва, че също изпълняваме целите. Ако погледнете вътрешното търсене в Германия, то се е увеличило и така се връща и доверието. Последният доклад на ОИСР говори за проблемите свързани с слабия растеж. Тези проблеми се дължат основно на липсата на доверие Вътрешното търсене в Германия трябва да нараства все повече и повече, макар че то и сега е достатъчно добро. Преди година и половина един американец, американски политик, каза, че трябва да действаме като германците и това показва как се справяме ние. Вернер Ланген от НП. Вернер Ланген от НП. Благодаря ви, благодаря и на двамата министри за това, че толкова ясно ни казаха за предвижданите от тях последици от реформите. Виждаме, виждаме проблемите пред еврозоната и знаем, че проблемите започнаха от финансовите пазари. Сега трябва да помислим дали не трябва да се промени цялостния курс в еврозоната. Господин Шобле говореше за това, а френският министр – иска да се отиде дори още по-далеч, колкото разбрах, той иска да се променят и сроковете. Въпросите ми са и към двамата министри. Първо, господин и вие казахте, че искате да се увеличи демократичния контрол в еврозоната, взаимното гарантиран дълга, това означава промяна в договора. Наистина ли, готови ли сте да го направите това? И към господин Шойбле, вие казахте, че трябва да се изяснят някои правни аспекти, свързани с банковия съюз, особено в светлината на ролята на държавите, които не принадлежат към еврозоната, ролята на Европейската централна банка и договора. как всички тези въпроси могат да бъдат решени. Благодаря ви. Аз много вярвам в потенциала на укрепения демократичен контрол в еврозоната. Преди много години бях млад министър на евроинтеграцията. Участвал съм в много съвети, включително ГАЕРК. Бил съм и сред вас по време на конвента. 15 години съм бил в европейските институции. Връщайки се сега в, министър, в съвета на министрите Екофин, виждам един друг Европейски съюз. По-голям, по-хетерогенен във всяко отношение не функционира така, както трябва този съюз. Вземете Еврогрупата, тя има огромна власт. Говорих си с Марио Драги, че трябва да стане по-оперативно управлението, но ние нямаме механизми достойни за нашия потенциал. Нали, вижте, в Гърция този въпрос трябва да се решава в продължение на три дни и две нощи. Аз бих искал, разбира се, че Европа трябва да остане така интегрирана, както е сега, но да намери модалитет на законодателстване и контрол. И за това и националните парламенти трябва да бъдат привлечени. След това неизменно ще се наложи изменяване на договора и като европеец, като министър, в никакъв случай не съм враждебен на изменението на договора, но не смятам, че това трябва да е първата мярка, към която да прибегнем. Е, има е, възможност да реагираме и чрез европейските избори през 2014 година. Но тук се е поставил отново въпроса за е, солидарната интеграция. Задълбочаването на еврозоната трябва да върви ръка за ръка с по-сериозния контрол. И след това вече може да се премине към идеите за изменяване на договор. Колеги Ланген, ние имаме в der Господин Ланге, на последното заседание на съвета по економически и финансови въпроси помолихме правната служба на комисията да подготви едно проучване за това как да решим проблема с промяната в договора, особено не 6 на член 126, която регламентира дейността на Европейската централна банка. Нашият колега от Швеция, който отправи тази молба, каза, че трябва да подготвим проекто изменение и ни очакваме на следващото заседание да получим проекто от текста. Доволен ли сте от този отговор, Вернер? Да, последващ въпрос към френския министър. Що се отнася до взаимното гарантиране на дълга, включва ли това и еврооблигациите? Али, oui. Да. Мисля всъщност, че Франция е благосклонна към емисия, емитирането на еврооблигации. Това е задача, която сме отстоявали в кампанията. Знаем и разбираме, че доста от нашите партньори а, са на мнение, че това е така да се каже червена линия. Е, в е, края на процеса обаче трябва да дойде е, този инструмент, за да го увенчае, така да се каже. Необходима ни е една по-силна интеграционна политика и за това не трябва да изключваме еврооблигациите. Е, овзаимностяване и политика са двата стълба на една солидарна интеграция. Отстоявам тази позиция. Благодаря. Сега Питер Зимон е, за социалистите и демократите. Ähm, Благодаря ви, госпожо председател. Европейският съвет постави въпроса за Европейския механизъм за стабилизация и неговите взаимоотношения с банките. Тук стои един въпрос, който е свързан с казаното от господин Шойбли и нещо, което е придобило ново значение за мен сега. Искаме да знаем какво ще включва капитализацията на банките чрез Европейския механизъм за стабилност. Искаме да гарантираме това, че няма това финансиране да бъде от на данакоплатеца. Финансирането не трябва да идва от джоба на данакоплатеца. Банките трябва да финансират това. Те трябва да могат да финансират тези разходи и да използват съответните фондове. Също така имаме гаранции по влоговете и Европейската комисия тук трябва да носи отговорност. Трябва да гарантираме това, че всички тези средства няма да идват от джоба на дънакоплатъца. Трябва да поискаме повече ангажираност от съвета в това отношение с месеци нищо не се прави в тази сфера. Вторият въпрос е свързан с фонда за погасяване на дълга. Това е нещо, за което Европейската комисия каза, че може да се предвиди 1,9% и което в абсолютно измерение означава 77 милиарда евро. Мерките за рекапитализация, реструктуриране на банките означават, че се изисква двойно повече пари от това. И самата Европейска комисия казва, че предвидените първоначално средства не са достатъчни. Стои въпросът, ако искаме да накоплатеца да ни има доверие, как може това да се постигне как могат да се изпълнят ангажиментите на законодатели, особено що се отнася до гаранциите по влоговете. Най-вече, за да се използват парите от механизма, европейски механизъм за стабилизация на парите на дънокоплатеца. Имате по една минута всеки за отговор. Заповядайте. Бих искал да посоча на господин Симон. Äh, че трябва да предприем всички мерки за регулиране на финансовия сектор и тези мерки трябва да бъдат по-силни, отколкото преди. Искам да посоча, че когато за започнаха проблемите. Господин Штайн, не аз беше министър на финансите в Германия. Аз отговарях за нещо съвсем друго по това време. В изискванията на Базел 3 са заложени такива въпроси като дейността на финансовите институции, глобалната конкурентоспособност и ролята на банките в економическото развитие. И мисля, че Базел 3 точно за това може да ни помогне. Разбира се, трябва да осъществим такива промени, които да създадат надлежен банков надзор. И ние би трябвало да го направим, а не съветът. Освен това, трябва да видим какво точно правят банките в момента. Знам, че вие сте срещу директивата за капиталовите изисквания 4. В Германия много уважаваме европейското законодателство. И разбира се, трябва да постигнем целите си достатъчно бързо. Що се отнася до гаранциите по влоговете? имаме национална схема за гарантиране на влоговете, която е много различна от тази в други страни. Ако искате да се постигне обединение и взаимно гарантиране на европейски на схемите за гарантиране на депозитите на европейски държави членки, така че да има един европейска такава система, то тогава може би трябва да потърсим други отговори. Всъщност не би трябвало да изслушвам господин Московичи, защото времето е за разходване. Искате ли да отговорите и да лишите някои от вашите колеги от възможността да зададат въпрос? Не. Бих искал съвсем кратък въпрос. Благодаря. Тогава съвсем бързичко. Ще кажа просто, че наистина започнахме да провеждаме тази връзка между пряката капитализация на банките и банковия надзор, нещо, което проистича от последните заключения на съвета. И второ, разбрахме, че понеже тук могат да се породят проблеми, е, трябва да се действа прагматично, като има възможност е, да се отпуснат средства от механизма за стабилизиране. Но става дума за триптих. Е, трябва да се добави и прекратяването на банките и гарантирането на влоговете към рекапитализацията. Съветът се започнал вече да работи следователно, но трябва да бъдем по-амбициозни. Председателят. Добре, сега. Е НП. Госпожа Данута Хюбнер. Благодаря, Шаран. Искам да помоля господин Шойбле следното. Е, държавите, които не участват в еврозоната, а все пак имат участие в единия механизъм за надзор. Е, проекта на комисията беше силно изменен, така че тези страни извън еврозоната, които искат да се включат в системата, да бъдат успокоени. Но поне в парламента не се успя с решаването на въпроса за данъчните ограничения. Ще има такива. Един въпрос, който ще бъде открит в механизма за стабилизиране, е той да бъде открит и за държавите извън еврозоната, като те участват и финансово, но това изисква изменение на договора. Това е единия вариант. Другият вариант е, е нещо, което в момента се изменя, е, да е, се промени механизма за платежния баланс е, по отношение на страните извън еврозоната, където няма банкова рекапитализация и няма такъв тип намеса, като се предвиди тя и за платежния баланс. Как разглеждате този въпрос за тъй наречения е, данъчен бекстоп, е, участието на е, държавите извън еврозоната? Zunächst einmal, Frau Hübner, will ich noch einmal darauf hinweisen, äh, dass äh, ob man... Първо, госпожо Хюбнер, не всички харесват идеята за банковия надзор и за рекапитализацията на всяка банка чрез Европейския стабилизационен механизъм. Ще трябва да има програма за всяка страна и тя трябва да бъде одобрявана. Условията ще останат. По отношение на страните извън еврозоната ще се опитаме да стигнем до едно споразумение, както вече казах, и след като то се появи, самите държави членки извън еврозоната ще решават дали искат да участват в фонда по някакъв начин, чрез частично участие. Аз не мога да си представя лично аз, как може да си член на е СЕМ без да си в еврозоната, но ще разгледаме по отблизо проблема. Механиката на структурата е следната. Една държава членка трябва да подаде молба и чак след определено одобрение може да има решение за рекапитализацията на банки. Искате ли да кажете нещо от Данюта, министър Московиси? Не. Добре, значи следващия въпрос тогава е пак за НП Диого Фейо. Добре, Благодаря. Благодаря, Шаран. Имам въпрос и към двамата министри, така че ще съм съвсем кратък. Както знаете, Съвсем наскоро се промениха условията за отпускането на заеми за Гърция. Искам да попитам какво смятате вие относно възможността да се включат нови условия за Гърция по отношение на лихвите, по отношение на падежа на някои заеми. Мислите ли, че подобни условия могат да бъдат прехвърлени към други страни, които са изправени пред проблеми и взаимодействат с тройката, например Португалия. Министър Шойбле, аз не бих препоръчал на Португалия нещо подобно. Не би трябвало да се прави сравнение между Португалия и Гърция. Положението на Гърция е уникално. Нито Ирландия, нито Португалия са изтъквали нещо подобно пред мен. На второ място, лихвите по двустранните заеми за Гърция се поддържаха на ниско ниво. Пред Португалия нямаше подобни проблеми. Имаше трансфер, съответно, по фонда за стабилизация планираме 10 години без лихви за Гърция за кредити в рамките на ЕСФ. Би било ужасно, ако други страни изберат този път, така че ви моля да не го правите. Господин Московиси. Вижте, трябва да кажа, че тук успяхме да намерим решение при Гърция за проблемите на страната, като запазихме и целостта на еврозоната. За нас това беше изключително важна цел. И когато се погледне споразумението, мисля, че то е солидно, трайно, устойчиво, пълно с доста ангажименти поети за бъдещето. Мисля, че е много важен този момент, който постигнахме през миналата седмица. Не трябва да се отказваме. Естествено, че процесът ще е дълъг и тежък, защото е много сложно всичко. Изходните точки са различни за всички и очакванията, изискванията бяха доста различни. За да бъде устойчива програмата, трябва да се предвиди финансиране и е, да се е, борави с дълга с хоризонт 2020 година, че е по-нататък. Е, Но надявам се, че ще бъде възможно успешното обратно изкупуване на дълга. Надявам се, че това е възможно това ще е, така стабилизира е, процеса и ще ни даде още време е, к и на нас, и на гърците да изпълнят ангажиментите си. За Португалия, естествено, ще дам същия отговор, както Волфганг Шойбле. Ситуацията там е различна. Аз не смятам, съвсем очевидно, че трябва да се имитират решенията, които намерихме за Гърция. При Португалия обратно. Програмата вече е на път, изпълнява се според предвижданията, предвижда се скорошно връщане на пазара. Перспективите са съвсем различни и тази страна може добре да се пласира на пазара и ще го направи. Muito obrigado. De uma forma... Искате ли да се е, е, върнете обратно в разговора с друг въпрос? Съвсем накратко. Нашето правителство полага сериозни усилия за да изпълни програмата. Как може да го окоръжите? Още веднъж това правителство е, полага усилия, е, които се ползват с пълната ни подкрепа, включително и програмата, която той изпълнява. До голяма степен съм съгласен с Пиер Московиси по този въпрос. Председателят, е, мисля, че отговорът там е да се придържаме към добрия начин на работа – е, обаче, е, тук разбира се, трябва да се има предвид и устойчивостта на лихвените проценти. Ли Ангок от Социалистите и Демократите е следващ. Благодаря, госпожо председател. Много федералисти има в тази зала. А, ние, другите федералистите, знаем, че следващия етап а, на изграждане на Европа е, е етапа на бюджетна дисциплина в държавите членки, но и бюджетен капацитет с общностни измерения. Е, в федералните формирования това е неотменна черта. Ако прочетем предложенията на господин Ван Ромпой в междинната му пътна карта. Ако се погледне генералния план, предложен от комисията, плана за действие, ако бъде прочетен докладът на Мариан Тисен, неодавна гласуван от парламента, се откроява тази идея, че е необходим бюджетен капацитет, бюджетна дееспособност, ако желаете, за да се парират асиметричните шокове и да се води антициклична политика. Сега има за и против двете виждания. Дали трябва антициклично или проциклично да се мисли, когато се а, кове тази бюджетна дееспособност. Само, че въпросът е тази дееспособност с какво ще се захранва. Тук всички знаем, че преговорите за финансовите перспективи са доста тежки. И много е, е, държави е, не желаят да увеличат вноските си, финансовото си участие. Е, Отчасти господин министърът на финансите на Франция отговори на моя въпрос е, в своите изказвания. Е, така че въпросът ми е по-скоро към господин Шобле. Как да предвидим увеличаване на собствените средства на Европейския съюз, за да се подхранва тази бюджетна дееспособност? Как да постъпим, като имаме предвид, че всеки в Европейския съюз все още прави елементарната сметка каква е разликата между това, което дава и това, което получава от съюз? Äh, това е въпрос, от който, на който не може да се отговори просто с едно штракване на пръстите, защото до голяма степен федералното правителство и аз самията сме съгласни с вашия подход, но е, тук ще са необходими изменения на договорите във връзка с собствените средства и така нататък. Допълнителните данъци и допълнителните налози изискват изменяване на договора. Въпросът е в еврозоната дали имаме институции, които да обемат всичките 27 държави членки. Може да бъде укрепена ролята на парламента където евродепутатите вземат решения. От друга страна, може да се предвидят по-гъвкави механизми, при които се работи по-оперативно, да не се участват 27-те в решения, които за сягат само 17, но разбирам, че държавите членки са чувствителни. Като се имат предвид все още неприключилите приключилите преговори по многогодишната финансова рамка, трябва много да внимаваме да не подценим а, моралната опасност, така да се каже. Е, dann werden wir, die Bevölker dann werden wir den Souverän in Europa in den Mitgliedstaaten. Е, нали, в момента се усилва натиска за по-голяма бюджетна строгост, обаче така няма да убедим хората в значението на европейските институции. Тук трябва да постигнем подобрение. Е, това пролича добре е, в разговорите на държавните и правителствените ръководители миналата седмица. Аз отговорих от части на предишните ми отговори. Аз съм за автономно управление на еврозоната. Мисля, че тук трябва да се предвиди и контрациклична функция – и да се помисли за собствените средства. Да, първо трябва да споменем операцията, данъка върху финансовите операции, вече в 11 държави членки е, се е, предвижда такова е, нещо. Котиране на дружествата на борсата и прехвърляне на част от постъпленията. И освен това, както каза Волганг, трябва да се предвиди повече демократичен контрол върху еврозоната. Не трябва да създаваме друг европейски парламент. А може би да предвидим точно коя комисия ще бъде част от, ще взема централно място в тези демократични разисквания от 2014 година нататък, защото знаем, че често пъти сега Евросъветът се събира и заседава именно в състав членове на еврозоната, когато се решават нейни въпроси. Гунер Хокмарк. The... Благодаря ви. Благодаря и на министрите. Знам, че много от обсъждането за европейската стабилност и конкурентоспособност ни води и до обсъждането на въпроса страните, които са и извън еврозоната с плюсовете и минусите от двете ситуации. Аз съм загрижен за това, защото силата на Европейския съюз е в самия Европейския съюз и има риск от раздробяване, фрагментиране на вътрешния пазар и на финансовия пазар и оттам фрагментиране на надзора. Бих искал да чуя от нашите гости как вие разглеждате тези рискове и последиците от тях и как те могат да бъдат избегнати. Например, да се промени договора така, че всички да могат да участват в тези структури. Второ, за конкурентоспособността. Когато говорим за институциите и за страните в и извън еврозонта, кои са проблемите, които трябва да решим днес в Европейския съюз, така че правителствата да могат да продължат с реформите си насочени към конкурентоспособност и стабилност днес. Може би сега ще обърна най-вече към френския министр. Има ли специални правила, които са необходими за институциите? Може би по-стрикни правила за държавните помощи за определени отрасли, например черната металургия. Мисля, че Волган първо ще отговорите вие или ви искате първо Пьер да отговори? Решете вие. Пьера. Що се отнася до национализирането на черната металургия, това не е решение, което би взело френското правителство. Ако нещо е възпиращо, както това решение, то не се предполага, че би трябвало да се използва. Можем тук да направим сравнение с ядрените оръжия. В Европа и в САЩ обаче се прилага временна национализация. Ако не се постигне разумен резултат преговори с дадена фирма, дадено предприятието, то трябва тогава да се помисли за по-стрикни мерки. Що се отнася до фрагментирането, разбира се, ние трябва да вървим към банков съюз и към надзор, който се извършва и от ЕЦБ, от националните надзорни органи. Трябва да се гарантира също така това, че европейските банкови органи са зачитани и от страните извън еврозоната. И трябва страните, които са извън еврозоната, да знаят и да виждат, че те са в равнопоставено положение с страните от еврозоната. Това е към което се стремим. Лично на мен много ми импонира и идеята еврозоната да бъде повече от засилено сътрудничество и да се включат някои елементи на интеграция. Но Европейският съюз продължава да се състои от 27 държави членки и ние не искаме да ги разделяме, искаме да се сплотяваме повече. Господин Хокмарк, в един момент аз казах, че съм силен привърженик на равнопоставеното отношение към страните в и извън еврозоната – включително, що се отнасяне до създаване на банковия надзор. Тук сте абсолютно прав, но тук има два аспекта. Ако не искате да се задълбочават различия между 70 те и 10, то 10 трябва да осъществяват много тясно сътрудничество. И поне повечето от тях би трябвало да заявят, че те искат да участват банковия надзор, а не да изчакват какво ще случи и тогава да вземат решение. Вторият аспект е, че ако искаме да укрепим еврото, включително и от гледна точка на конкурентоспособността и устойчивия растеж, ние трябва да се стремим към по-голяма економическа и политическа интеграция – така че един общ паричен и финансов съюз е част от договора и решението за един европейски паричен економически съюз беше важно решение и сега трябва това решение да бъде изцяло реализирано, защото в глобализиращата се економика ние като европейци нямам никакъв шанс, ако не продължим по пътя към интеграцията. Така че ние не искаме по сериозни различия, отколкото сега между 27-те. Така че не става дума само за 17-те държави, става дума и за 10-те държави извън еврозоната. Трябва да сме ангажирани, да сме заедно и трябва да водим всички страни по пътя към интеграцията. Like to... Благодаря. Искам да благодаря и на двамата министри за това, че отделиха от своето време. Би ни се искало да останете още малко, но трябва да си тръгнете, защото започва заседанието на Еврогрупата. Ако искате да останете, уважаеми колеги, всъщност остават само съобщенията на председателя. Не искам да говоря пред празна зала за тристранните диалози. Просто ми дайте две минути, за да кажа довиждане на министрите. Okay. Thank you very much. Много благодаря. Уважаеми колеги, моля ви да запазите тишина. Остават само съобщенията на председателя. Трябва да ви дам актуална информация относно тристранните диалози. Моля да не разговаряте в залата. Please. Моля ви още веднъж. Знам, че Нашия разговор беше изключително вълнуващ. Всъщност, веднага след моите съобщения ще е, преминем към личните разговори. Имахме в четвъртък политически трилог относно директивата за капиталовите изисквания. Говорихме за ликвидност, е, съотношение капитал-възнаграждение и така нататък. Имахме технически преговори. Очакваме във вторник и четвъртък още два разговора. Това ще бъде в Страсбург. Взехме решение относно нерешените въпроси по доклада ГОЗЕС. Има предварителен пакет относно доклада Ферейра. Там ще се включва нова формулировка относно економическия диалог, определение на делегиран акт, отчитане на това как трябва да се включат публичните инвестиции в средносрочните цели и дългосрочните цели за бюджета и всички въпроси, свързани с глава 3. Стъпки за това как да се започне работата по фонда за спасяване. Правните текстове сега са на масата. Ние получихме текста на комисията, тяхното предложение ще го обсъдим да се надяваме, че съвсем скоро ще стигнем до задоволително решение. По отношение на агенциите за кредитен рейтинг 3 имаше споразумение в рамките на тристранния диалог на 27 ноември. Там изчистихме въпросите, свързани с рейтинга на държавния дълг, календара и така нататък. Очакваме решение в пленарна зала през февруари. Така приключваме. Няма въпроси по точка разни. Следващото заседание е на 6 декември от 9 до 12.30. Благодаря на всички за това, че присъстваха.